Така, сега продължаваме нататък. Нека чуем комисаря Дали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 Това е крайно прискърбно, тъй като през последните няколко месеца постигнахме значителен напредък в областта на нормативната уредба на новите хранителни продукти. Нека припомня някои от елементите, по които определено бе постигнато съгласие и които ако бъдат приети, е, би било съвършенствено действащото законодателство. Една централизирана разрешителна процедура, която оптимизира разрешителния процес, като запазва безопасността на хранителните продукти. Определение на понятието на наноматериали и задължение за предварително одобрение и етикетиране. Упростена процедура, приложима за традиционните произведения от трети страни за облегчаване на достъпа им до пазара на ЕС. И необходимостта операторите от хранително-вкусовата промишленост да обменят помежду си научно-изследователски данни когато са правени изпитания с животни, за да се ограничи тази практика доколкото е възможно. Това усъвършенстване на законодателството ще допринесе за новаторските е, тенденции в Европа, е, без е, да се правят компромиси с безопасността. Смятам, че всички тези въпроси налагат съгласуваните ни усилия и то без отлагане тъй като ще допринесат значителна полза както за защитата на потребителите, така и за новаторските е, научно-изследователски и развойни проекти в Европа. Ето защо аз се надявам че те първа ще можем да продължим тази работа. Комисията потвърждава своя ангажимент да работи по констатациите от доклада от октомври 2010 година, който съдържа следните препоръки. Временно спиране за срок от 5 години на техник, на прилагането на клониращи технологии в Европейския съюз, на вноса и използването на произведения от клонирани животни в хранително-вкусовата промишленост, на хранителните продукти от клонирани животни на, и за въвеждането на проследимост. Е, за мен, освен това, е ясно, че въпро... по въпроса за клонирането във всичките му аспекти следва да намерим споразумение, което е реализуемо, което е обосновано и пропорционално. Комисията е готова да излезе с всеобхватно предложение след необходимата оценка на въздействието. Госпожо председател, уважаеми депутати, аз е, Приветствам тона на господин Питела и на председателството, издържани в дух на компромис. Е, трябва сега да подготвим следващите стъпки и аз съм готов с вас и с съвета да обсъдим различни варианти на по-нататъчна работа по тези важни въпроси и най-сетне да приемем процес, който да ни доведе до положителен резултат. Такъв един колективен размисъл би следвало да трасира пътя към успеха и по двата въпроса отново в полза на европейския потребител. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще чуем представителите на политическите групи. Започваме с госпожа Аюзо от името на НП за две минути. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на госпожа Леотард, на унгарското председателство и на Комисията за положените усилия. За съжаление, този важен регламент не беше финализиран. Това е въпрос, по който много се пише в пресата. Излагат се различни аргументи, никой от които обаче не може да се наложи. Ние искаме да не искаме бизнеса да продължи да работи по един устарял регламент. Принуждаваме производителите да поемат прекомерни разходи. Не можем да законодателстваме по нещо, което не може да се приложи на практика. Жалко е, че не успяхме да стигнем до споразумение, тъй като този регламент се отнася не само до етикетирането, до клонирането а, и до потомството на клонирани животни и а, храни, отнасени от трети страни наноматериали, а, но и в други области, които са важни за агробизнеса и които са отнасят до здравето и безопасността на храните. Клонирането е много чувствителен въпрос. Ние призовахме комисията да направи законодателно предложение, обхващащо всички аспекти на клонирането с акцент върху безопасността на храните на базата на научни данни. Комисарят Дали многократно е обещавал в тази зала, да направи подобно предложение. Аз очаквам такова предложение от комисията в най-скоро време. Благодаря сега господин Лайнен от името на социалистите и демократите. Госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми господин представител на съвета, аз е, съм е, участвал в много процедури, обаче тази процедура е, Помирително от 7 вечерта до 7 сутринта ще остане в памета на всички. Това беше особен акт и за съжаление ние бяхме хора от две чужди планети. Аз мисля, че на парламента беше съвсем ясно, че интересите на потребителите, на хората в Европейския съюз трябва да бъдат защитени на първо място, а други пък е, като че ли смятаха, че трябва да се защитят интересите на местната промишленост и поради това не постигнахме споразумение. Жалко е, защото сега имаме празнота в законодателството на Европейския съюз, която скоро трябва да се отстрани. Аз мисля, че е напълно ясно, е, господин Питела каза това, докладчикът, е, всички работиха в една посока. Сега трябва да направим следващата стъпка и да запълним тази празнота в законодателството. Мисля, господин комисар Дали, вие трябва да излезете с две предложения. Първо за новите храни, там мисля, че се споразумяхме, а що се отнася до наноматериалите, централизирана процедура по е, разрешаване, това е ясно. Другата точка е клонирането и и тук искаме да посочим, че не искаме да имаме такива продукти на европейския пазар или ако да, поне да бъдат означени, така че потребителите да имат свободата да избират. Е, парламентът скоро очаква вашето предложение. Благодаря. Благодаря ви, господин Лайнен. От името на либералите, госпожа Лепаш, две минути. Госпожо председател, аз най-напред е, бих искала да поздравя е, госпожа Йота, господин Лайнен, господин Питела, е, целият екип много сплотено е, работихме в рамките на този твърде дълго проточил се трилог. И положителният аспект е, от цялата тази история е, че позицията на Европейския парламент бе единна в името на общественото здраве и потребителите и в крайна краща за това сме избрани. Това е дългът ни. И при все това обаче, когато се стигна до преговори, е, при които парламентът направи твърде много отстъпки, е, отново не се стигна до никъде като че ли фактически ние трябва да поставим на масата да, да или не, да се етикетират ли или да не се етикетират продуктите. Това нима може да се спори по този въпрос, след като правото на потребителя е суверено в Европейския съюз. Онова, което стана е неприемливо, то стана под неоснователни претексти от юридически характер – е, не става въпрос е, за изискванията на Световната търговска организация. Не става въпрос за някакви технологически е, затруднения по етикетирането. Както господин Лайнен отбеляза току-що, просто бяха обслужвани интереси, които противоречат на интересите на потребителя. Въпросът за клонирането още повече е, е, един от аргументите за онези, които е, подкопават, подронват доверието в Европейския съюз, онези, е, които са евроскептици. И толкова по-неотложно е да се вземе ясно, бързо решение, за да е, върнем изгубеното доверие, що се отнася до продуктите от клонирани животни на европейския пазар. Благодаря. От името на консерватори и реформисти, господин Стевенсон, една минута. Госпожо председател, след две дълги години усърден труд се провали приемането на регламента за новите храни, защото не се постигна споразумение. По време на помирителната процедура аз непрекъснато предупреждавах, че твърдоглавият отказ да се стигне до компромис ще доведе до провал. Сега сме на нулевата точка и не можем да приемем законодателство във важна област като новите страни. Но Помирителната процедура, въпреки че е важна в законодателния процес, става безполезна, когато не може да се постигне компромис. Ако парламентът беше е, малко по-гъвкът, е, щяхме да приемем усъвременени правила. Сега е, се връщаме към регламента от 1997 година за новите храни, който е безнадежно устарял. Европейският парламент трябва да покаже, че е силен законодателен орган, който изпълнява Лисабонския договор, но сега той се провали. Комисията сега трябва да подготви ново законодателство по отношение на клонирането. Надявам се да се извлекат полуки от а, а, грешките. И се питам а, за какво е Европа, след като не може да се договори по такива съществени въпроси. Благодаря от името на Зеленето. Барт Стас има думата. Благодаря, госпожо председател. Йолайнен правилно посочи, че това е тема, която всъщност е, е тема, която е, се отнася както до производителите на местни продукти и селските стопани, така и до потребителите. И ние като парламент наистина можем само да поздравим докладчика. Работата беше много усилена, ние бяхме гъвкави, бяхме готови да направим и отстъпки, обаче това никога като че ли не беше достатъчно. Беше проявена малка гъвкавост, малко гъвкавост от страна на съвета. Но що се отнася до комисията, аз съм доволен от това, което вие посочихте, не само вие, но и други. Колегата Дегухт е, също се включи в тази кампания. Имаше на международно ниво различни аргументи, заплахи и така нататък, но те не изиграха никаква роля. Госпожа Лепаш каза, че докладчика ще се спре на всичко, което се е случило. Беше загубено време и сега комисията трябва да представи бързо едно предложение, защото е, имаше почти постигнато споразумение и е, сега се очаква само предложение във връзка с клонираните животни, офспринг и така нататък. Едно предупреждение към вас, господин комисар. Искам това да стане бързо. Не искам това да се отложи е, за далечното бъдеще. Трябва да стане в края на мандата. И този парламент на първо и второ четене разгледа темата, обаче при помирителната процедура ние трябва да имаме възможност да довършим тази тема. Благодаря. Госпожа Лиотар, Обединена левица. Благодаря, госпожо председател. Аз е, най-напред е, бих искала да благодаря от все сърце на колегите от парламента за единодушната подкрепа която оказваха до последния момент. Храня особено възхищение към унгарския представител, която направи всичко по силите си. Господин Дали, комисарят, също има сериозна, амбициозна програма. Трябва да се постигне съгласие по въпроса за клонираните животни. В противен случай е, до е, е, трапезата на европейските граждани тези продукти ще стигнат, независимо от това, че 77% от тях са против тези продукти. Трябва да се забрани тази практика. Не може да се търси компромис в това отношение. Съветът и комисията посочиха, че е, не биха могли да въведат такава забрана предвид е, правилата в рамките на Световната търговска организация. Господин Дехохт заяви в парламента, че може да последва търговска война. Аз всъщност бях изумена, е, когато до мен стигна поверителен документ на съвета за вътрешно ползване. Той е с происход от правната служба на съвета – и в него се казва, че забраняването на продукти от потомството на клонирани животни може да се защитава пред СТО. Тук се казва, че основанията могат да бъдат етичните съображения на потребителите, както е казано в документа. Отправям въпроса си към съвета. Всички ли държави членки са запознати с този документ? И ако да, защо непрекъснато се повтаря този аргумент? Заплашват ни с някакви световни търговски войни и това е, е претекстът да се откаже постигането на компромис с парламент. Каква е истинската причина всъщност? Ако преговарящите от страна на държавите членки не са били запознати с този документ, тогава скандалът е още по-голям. Господин Дали, европейските граждани ви гледат и очакват от вас да въведете колкото се може по-скоро необходимата нормативна уредба. Ето ще предам този документ на представителката на съвет. Благодаря, дадох ви малко повече време. Госпожо Лепаж, онова, което току-що каза госпожа Лиотарт е просто невероятно. Е, бих искала е, да я подкрепя в зададени от нея въпрос. Аз съм слисана е, направо и питам също комисаря дали, дали е запознат с тази записка. Понеже в такъв случай е просто недопустим. Продължение на седмици господин Дегрухта ни, ни говори, че повече няма да можем да продаваме самолетите си едва ли не, ако забраним тези продукти от клонирани животни, а сега се оказва, че не било така. А, все пак нека ви напомня, каза председателката, че е, е, е, репликите обикновено се отнасят е, до е, колегата, в случая докладчицата, но е, надявам се, ще можем да чуем и комисаря Дали. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми колеги, аз считам, че съветът а, е, наистина надмина себе си този път. А, е, ние сме представители на гражданите, ние сме пряко избрани от а, тях и нашият парламент а, трябва да продължи да настоява в а, комисията и в парламента за това, че клонираните животни не са добре за здравето на, на хората и съвета трябва да се вслуша в това мнение. Така че вината е изцяло в съвета. ако беше постигната договореност, с огромно мнозинство можеше да се приеме един регламент, който да третира въпроса за клонираните животни и за храни от тях. Съветът се опитва да да не предоставя нужната информация на потребителите, не иска да се упоменава а, на опаковката от какъв е происхода на храните и прочее. Господин а, Питела защити честа на парламента, отхвърли предложението на съвета. Искам да му благодаря отново, искам да благодаря и на докладчика, да благодаря и на онези колеги, които проявиха достатъчна смелост да не отстъпят по въпрос, който по наше мнение е въпрос, който е полезен за гражданите на Европа. Благодаря ви за изразените горещи благодарности. Индивидуални оратори, господин Лизе, две минути. Уважаема госпожо председател, уважаеми комисар Джон Дали, скъпи колеги, всички сме разочаровани, това е ясно, но мисля, че отговорността не остава при делегацията, която води преговорите от името на Европейския парламент. Лично аз бих казал, че е, присъстващият комисар и присъстващият министр също не носят отговорност. Тя се носи от други участници в съвета и в комисията, които имат е, проблеми с трети страни, и е, тези проблеми поне не са дискутирани. Например, от комисар Дегухт и от други представители на економическите министерства, да речем в Германия представител на економическото министерство се включи там. Та те обрисуваха сценарии на ужаса, търговски войни и така нататък. Аз мисля, че това не беше основателно по същество. Има голямото удоволствие вчера да говоря в Берлин с представител на Гер... Американското посолство и там стана дума за политиката за храните и аргументите на американският представител не бяха толкова убедителни и мисля, че бихме могли да намерим все пак някакво решение. аз добих впечатление, че ние бихме могли да намерим някакво решение с американците, стига да има воля. Това, което обаче особено ме изненава, че той ми връчи този документ и това е един списък на означенията за происход в САЩ. И в САЩ, например, е регламентирано, че кайма трябва да бъде означена. Една опаковка хамбургер, там трябва да бъде означено откъде идва месото за хамбургера. И как може да се говори за търговска война, когато искаме означаване на клонираните животни и тяхното потопство. Ние е, не можем да твърдим, че не е възможно такова означение. Моля комисията да включи това като елемент и да направи ново предложение. Трябва да е, имаме по-голямо самочувствие, когато преговаряме с трети държави ви. Благодаря. Um, Госпожа Макаван има думата за една минута. Госпожо представителка на съвета, вие посочихте, че не е уместно да се посочват едни други с пръст в качеството на обвинение, но мисля, е дошло време да бъдем пределно откровени. Никой няма да се храни с продукти от клонирани животни. Нека си кажем и за разрешението да се внася семенен материал от клонирани животни в Европейския съюз. Та нима не е вярно, господин комисар, че в Европейския съюз действат закони, съгласно които продукти от тюлени, козина от кучета и котки, козметични препарати, изработени с изпитания върху животни, са забранени. Забрани в Европейския съюз действат. Защо да не забраним и е, продукти с происход от тази е, жестока, нехуманна практика на клонирането. Аз съм напълно съгласна с госпожа Лиотар. Не става дума за отношенията ни с ЕТО. Всичко се свежда до политическа воля. Благодаря ви, госпожа Макаван. Госпожа, госпожа Росбах има думата. Благодаря. Много усилия бяха включени в разработването на този е, доклад. За съжаление обаче имаше доста разногласия за хранителни продукти или храни от клонирани животни. Аз съм от страна, където клонирането е забранено, но ние получаваме през задната врата продукти от клонирани животни. Ние не бива да пренебрегваме този факт. Ние трябва да имаме пълна прозрачност от е, във всички категории продукти. Багрилни вещества и всякакви други съставки, за които потребителите не, достат... не получават достатъчна информация на опаковката. Трябва по-внимателно да отстояваме правото на гражданите да потребяват здравословни храни. Благодаря. Госпожа си има думата за минута и 30. Уважаеми колеги, жалко е, че това предложение за регламент не беше прието. Аз съм на едно мнение с колегите, които твърдят, че това се дължи на факта, че комисията и съветът са предпочели чуждестранната животинска продукция и то при положение, че по този начин се причиняват страдания на животните. Парламентът обаче се вслушва в гласа на европейските потребители. Ние не искаме месо от клонирани животни. Ние не искаме да причиняваме страдания на животните. Парламентът не може да се каже, че не е бил гъвкав. Той направи огромни компромиси и прояви готовност да отстъпи от определени забрани при задълженията за означаване на продукти. Аз мисля, че аргументите на комисията и съвета наистина отчасти бяха неистинни и е, с други думи казано, те бяха откровени лъжи. Ясно е, че няма да се намери устойчиво решение, ако не се приеме, че ние по принцип трябва да представляваме волята на потребителите в Европа и да я защитаваме. Благодаря. Госпожа Гросте, две минути. Благодаря, госпожо председател. Най-напред Бих искал да кажа няколко общи думи. Когато говорим за недоверието на потребителите към различните институции, не, не, не е това темата, според мен. Понякога недоверието се поражда и отделни хора, и които е, извличат е, индивидуална полза от, от, това, от този дух на недоверие наистина много бяхме разочаровани, когато цяла нощ е, преговаряхме и в 7 часа сутринта се оказа, че нищо не е постигнато. А пред Европейската комисия стои огромна задача, тъй като тя трябва да поднови предложението си, тъй като е, научно-техническия прогрес днес е, не чака, е, особено що се отнася до наноматериалите, например. Следователно, по-настояще нямаме никакъв контрол върху клонираните продукти от клонирани животни, самите клонирани животни. Един е принципът и той е ясен и приемлив за всички ни в парламента, не мисля. Потребителите трябва да бъдат осведомени за происхода на хранителните продукти от клонирани животни или от тяхното потомство. Трябва да изискваме проследимост и етикетиране. Аз не се съмнявам в волята на комисаря дали да хвърли светлина върху този въпрос и да даде отговори на множеството и множество въпроси, които днес висят във въздух. Проследимостта е императив, тя няма альтернатива. Е, европейският потребител трябва да може да прави своя потребителски избор при цялата осведоменост с ясното съзнание какво избира функционира. И не можем пред лицето на общественото мнение, на европейското обществено мнение, да кажем, че Европа така ще седи с кръстени ръце, защото тук ние помежду си не сме се разбрали. Господин комисар, аз знам, че вие е, сериозно възнамерявате да преодолеете е, институционалния импас. Така че потребителят да получи повече гаранции, а така също да получи гаранции хранително-вкусовата промишленост. Времето не чака. Както казах, трябва да работим максимално бързо, за да постигнем изход от това положение. Благодаря, госпожо Гростет. Господин Арсенис. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми комисар, уважаеми представител на съвета, аз ще бъда по-малко дипломатичен. Вие предлагате забрана върху храни от клонирани животни, никой няма да купува такава храна. Планираните животни са много скъпоструващи, ако трябва да се използват за производство на хранителни стоки и за това ще се използват тяхното поколение по-скоро за производство на храни. Трябва да има означаване на происхода на храни от потомство на планирани животни. Но а, ние сме а, имаше противопоставяне на това решение за означаване. Имахме шанс да постигнем споразумение. Моля ви да се вслушате в гласа на тази институция и ни предложете нещо достойно. Благодаря, господин Арсениеса. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми дами и господа, аз също съжалявам, че преговорите се провалиха, най-вече поради факта, че трябваше да чакаме още години, за да имаме някаква уредба, която да се отнася до нанотехнологиите и продуктите от трети страни, които е, влизат в Европа. Истина е също, че Включването на клонирането на животни в е, този законодателен акт се оказа погрешно и ние дискутираме на едно равнище, което честно казано не е на нивото на човешкото достоинство. Никой не искаше да отстъпи и накрая преговорите се провалиха твърде безславно, но ми позволете да кажа следното. Ние тук говорим за много неща, за е, много правни актове при е, генните технологии. Преследваме една и съща стратегия. Не искаме е, да има подобна технология, не искаме такива гранични стойности, обаче техниката вече така се разви, че могат да бъдат изпълнени най-низките стандарти. В момента ние дискутираме за клонираните животни, от аспектите на защитата на животните. Аз разговарях с учени, техниката ще се развие така, че този аспект няма вече да се взема предвид. Генералното забраняване на клонирането на животни смятам обаче за твърде е, странно и е, трябва да се занимаем повече с тази тема, така че да създадем истински правила, а не да се опитваме чрез закони да спрем развитието. Благодаря. Госпожа Сърбия получава думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да изразя за разочарованието си от неуспеха на преговорите. И то след месеци, дори години усилия Наистина този резултат разочарова. Още повече, че можеше да се постигне съгласие по много от елементите от предложения акт. И госпожа докладчицата заслужава цялата ни признателност за положените усилия. Е, що се отнася до хранителните продукти от клонирани животни и тяхното потомство, парламентът има е, е, право, защото отстоява принцип, защото представлява волята на европейските граждани, когато държи е, на това в хранителната верига да не се допускат продукти от клонирани животни и от тяхното потомство. Е, по време на преговорите съветът е, пренебрегна тези законни очаквания и опасения, което разбира се е прискърбно. И за нас е, е невъзможно да се откажем от тази си позиция, трябва да имаме предвид, че тя разочарова не просто нас, а европейските граждани, които не могат да направят своя осведомен избор от етикета на хранителния продукт. Що се отнася до бъдещето? Комисията през октомври 2010 година пое ангажимент първо да бъдат забранени е, техниките на клониране. Е, второ, е, да бъде въведена система за проследяване на е, продуктите е, от внос, които са от клонирани животни. Този ангажимент нееднократно е потвърждаван и следва да залегне и в новото предложение. Е, и аз съм уверена, че е, държавите членки ще обърнат по-голямо внимание на законните опасения на европейските граждани. Благодаря. Госпожа Гардини, минута и 30. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Аз мога да се присъединя към казаното от колегите. Аз участвах в делегацията по време на помирителната процедура. И ние преминахме от надежда към разочарование и към гняв. Ние представляваме повече от 500 милиона европейски граждани. Всички изследвания показват, че гражданите ясно заявяват, че не искат да има храни, които произхождат от клонирани животни или тяхното потомство. Ние се съгласихме на минимума, ние направихме компромиси, иначе ако не бяхме ги направили, щеше резултата да е напълно а, лош. Никой няма да плаща хиляда евро за един бик, за да го превърне в хамбургери. Не знае как стигнахме до тук. Това е колективен провал. Всъщност не може да се твърди това, защото ние бяхме близко до споразумение. Излезе така обаче накрая, че бизнеса има превес над желанията на гражданите. Нека да имаме преди това и се надявам, че следващия път ще бъдат отчетени желанията на нашите граждани. Благодаря. Госпожа Маркинайте Миколение не има думата. Е, е, благодаря. Е, едно от големите богатства на съвременния свят е, е информацията. И информацията следва да се разпространява и що се отнася до безопасността на хранителните продукти. Аз се надявам за в бъдеще да можем да приемем съответната уредба. Между другото, и що се отнася до плодовите сокове и производните от тях. За сега всъщност отстъпихме назад от задължението си е, да осигурим максимална информираност на обществото. Е, навеждат се аргументи от държавите членки е, за интереса на определени стопански среди. Като този интерес се противопоставя на интереса на потребителите. Така европейският потребител не може да знае дали млякото, което купува, например, е, е по някакъв начин свързано с клонирани живот. Но това е само една част от, от въпрос. Следва да дадем е, зелена светлина на най-новите технологии в е, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и се надявам за тази цел скоро да преодолеем институционалните различия. Благодаря, госпожа Магинес. Гледайки отвън а, и липсата на постигане на споразумение, аз видях, а, че нямаше възможност да се постигне а, споразумение, въпреки дългото заседание от 7 вечерта до 7 сутринта. По въпроса за планирането, това е чувствителен въпрос. Има въпроса свързани с хуманното отношение към животните, за които вече говорихме. Въпроса за материала, производствения материал трябва да бъде изяснен в рамките на правилата на СТО въпросът може да се реши, защото фермерите в Европа искат достъп до най-добрите технологии, за да имат по-висока производителност. Има въпроси, които трябва да се решат от този парламент и се надявам това да стане успешно. Относно европейските стандарти и стандартите на останалия свят. Ние внасяме продукти в Европейския съюз, но знаем ли какво точно внасяме? след като имаме такива високи изисквания към производството вътре в европейския въпрос. Това е друг въпрос, на който трябва да се обърне особено внимание. Уважаема госпожо председател, господин комисар, първо искам да благодаря на господин комисаря за усилията, които положи в сферата на превенцията. Аз очаквах това от него и то също във връзка с клонирани материали. Ние имаме прекарахме всъщност много интензивни часове заедно с него и аз като представител на европейските граждани искам да кажа, че е, наистина техните желания трябва да бъдат взети предвид. 500 милиона европейци желаят ясно означение като минимално решение и в действителност ние би трябвало да имаме забрана на клонирани животни и продукти от тях, независимо от кое поколение. Ние се надявахме на вашата подкрепа, господин комисар, и не разбрахме защо съветът не беше на наша страна. Мисля, че това са избрани представители от, ваш... от държавите членки членки, които очевидно обаче в случая са се поставили в услуга на пазара, а не на хората. Ние искаме обаче човекът да бъде в центъра на решенията, а не пазар. Благодаря, господин Ослин, Има думата за една Госпожо председател, Политиката за защита на употребителите е централен елемент от европейската политика и ако ние не успеем да защитаваме потребителите, то тогава мисля, че бихме обявили пълно фиаско в това отношение. Аз мисля, че част от държавите членки съвсем умишлено провалиха преговорите, защитавайки интересите на сълскостопанската промишленост. Що се отнася до търговската война, за която днес многократно става дума, това като че ли е, беше малко предрешено и е, също така ние се надяваме господин комисар, бързо да се предложи съответен законодателен акт. Необходимо е да се действа, не трябва да се чака с месеци, трябва бързо да се справим с този въпрос. Аз смятам, че забраната на клонирането може да бъде само една стъпка. Ние искаме да има уредба и за потомците на клонирани животни, защото в противен случай регламентът няма да има ефект. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Не бих е, искала да търся виновници, но считам, че провала на процеса на под... помирение не беше е, добро. Извършват се хиляди експерименти а, е, с а, е, клонирани животни. Много от тези животни умират още в първите дни след раждането си. Освен това, често те се транспортират при изключително лоши условия в малки клетки, без достатъчно вода. Въпроса за клонираните животни и за храни от тях и техни, тяхното потомство трябва да е част от този регламент. Благодаря, госпожо Заборска. Господин Скота има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Новите храни, така наречените нови хранителни продукти, с, с происход от производствени технологии, които променят хранителната стойност на суровината. И аз се питам каква е връзката между този регламент за клонирането и регламента за генетичното модифициране, имайки предвид, че клонирането е, е генетичен инженеринг, генетична технология. И как ще се гарантира безопасността на тези нови хранителни продукти? Е, каква ще бъде дефиницията? Какви ще бъдат критериите за безопасност? Как ще бъдат информирани потребителите за състава и хранителната стойност на тези хранителни продукти? И аз смятам, че единственият отговор на тези въпроси е проследимостта, особено за е, натуралната продукция. Благодаря. И накрая, господин Завела. Госпожа Завела, извинете. Цялата тема, която обсъждаме, проистече от липсата на информация за потребителите и гражданите. Когато няма прозрачност при продлагането на информация на гражданите на Европа и в целия свят, то тогава се навлиза в на улица. Аз искам да подчертая следното. Когато има ясна съпротива срещу продукти, от потомци на клонирани животни, ние и тези, които създават законите, трябва да се погрижим да отразяват те общественото мнение и да се осигури прозрачност в това законодателство. Благодаря. Мерси, мадам Цавела. Ceci termine le 4GI и je vais donc donner la parole maintenant au nom de la commission à monsieur... Така, нека сега чуем от името на комисията отново комисаря. Дали? Благодаря ви, госпожо председател. Аз внимателно си записвах изказванията, становищата, изразени от депутатите в хода на разискванията. Благодаря на, на уважаемите госпожи и господа депутати и ги уверявам още веднъж, че комисията ще продължи да работи с парламента, с държавите членки и с заинтересованите страни от е, всички сектори и отрасли е, в преследване на общата цел да се постигне напредък колкото се може по-скоро и по двете предложения за уредба на новите хранителни продукти и на клонирането. Трябва да подчертая, че позицията възприета от комисията по време на помирителната процедура, а и в тази връзка готвим редица предложения, бе такава, че всеки възможен компромис би следвало да е реализуем на практика, да бъде основателен, съд, обоснован и пропорционален. И каквато и роля да бихме искали да играем, още повече като комисар, е, в чийто ресор попада защитата на потребителите, аз не мога да бъда против информираността им, не мога в същото време обаче е, да е, пренебрегна въпросите за доказателствата, за надежността на информацията. Комисията само това казва. Всяко решение, което се вземе, следва да бъде оценено от гледна точка на ефекта, на въздействието му върху нашите граждани, били те потребители или производители. И аз ви уверявам, че аз със своите сътрудници и службите на комисията ще продължим да работим в тази област с цялата решимост и енергичност, която тя налага. И е, в отговор на обвинение, което чух е, по своя адрес, е, уверявам ви, че аз не отлагам неотложните решения. Благодаря ви, господин комисар. Ангуша Георги или по-скоро нейният сътрудник, който ще отговори от нейно име. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми депутати, благодаря ви много за този дебат от името на председателството и от името на съвета. Искам да изразя особена благодарност към онези, които участваха в дебата, който потвърди усилията, предприяти от унгарското председателство в тази насока. Ние също приветстваме факта, че по време на помирителната процедура много аргументи бяха изложени, и те бяха потвърдени и тук е, в изказванията. Ние искаме да отхвърлим онези обвинения или намеци за това, че съветът или унгарското председателство са действали неискрено или са били под влиянието на е, групи интереси. Що се отнася до Лисабонския договор, един от най-добрите му аспекти е това, че имаме по-висока съвместна отговорност. Ние ще се опитаме да продължим да работим в този дух. Не можахме да постигнем споразумение. Сега всички продукти, които стигат до масата ни, бяха включени в последното предложение от страна на съвета. Продукти от клонирани животни и тяхното потомство трябва да бъдат забранени. Искахме да има проследяване на потомството, да има етикетиране. Разбира се, че има ограничения, например по отношение на етикирането на саламите. Трябва да видим кое е разумното, какви са цените и по този начин да определим какви са границите. Искам също да кажа на депутатите, че вие цитирахте вътрешен документ на съвета. Става дума за изказването на госпожа Леотард. Ние сме ги обсъждали и това допринесе за постигане на на изразяване на гледната ни точка. Вие а, обаче не споменахте факта, че съгласно заключенията в този документ се отчитат рисковете относно съответствието с правилата на СТО. Етикетирането се счита за най-приемливото решение. Това беше окончателното предложение, което беше направено от страна на съвета. Съгласна съм с вас, че преди да предприемем по-нататъчни стъпки. Изразяваме надежда, че научните изследвания и напредъка в научните изследвания и като се очита безопътността на храните, се надяваме, че ще можем да постигнем нужния напредък. Господин Дали обеща, че когато говорим за продукти от клонирани животни, ще бъде представено отделно предложение. Ние приветстваме този факт. Господин Питела е последният оратор. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да благодаря на всички колеги за изказванията им и най-вече на докладчиците. След като прочетох и чух какво е представила госпожа докладчика като документи, ясно се вижда, че изобщо не се е стигнало до търговска война. И всичко това показва, казвам го без всякаква провокация, че не се е стигнало до колективен провал. Стигна се до провал, обаче той се отнася само до една част от е, участниците в преговорите. Вие е, носите отговорност, вие днес се обръщате към правителствата. Етикетирането на говеждо месо от клонирани животни, нямам предвид техните потомци, тук наистина не може да се каже, че не бихме могли да постигнем добро споразумение. Аз мисля, че трябва просто да бъдем скромни и да бъдем честни. Правителствата трябва да са наясно. Те могат да правят каквото искат, обаче има ясна позиция на парламента, ясни искания на гражданите и те са насочени към означаване на месо от клонирани животни и тяхното потомство. Правителствата обаче трябва да работят, трябва да си сътрудничат, така че да се постигнат минималните стандарти. Господин Дали, знам, че вие проявявате добра воля. Моля, ако обичате, представете скоро някакво ново предложение, така че ние да можем да постигнем споразумение във връзка с клонираните животни, така че да отразим там и нашата позиция. Що се отнася до наноматериалите, е, там нещата може би ще бъдат по-лесни. Една последна точка. Е, всички вие знаете, че Европейският парламент беше единен всички ние, наистина всички, като се огледате тук в нашия кръг на 63 градуса, ще установите, че ние сме били единни и че не сме били разединени. Що се отнася до здравето на хората, ние винаги сме единни. По процедурен въпрос, господин Остас, понеже по принцип разискванията приключиха. Многократно в хода на дебата бе е, споменато името на господин Дехохт. Госпожа Лепаж запита комисаря дали, дали той е запознат със становището на правната служба на съвета. Аз чух отговорите на, вашите, на, на зададените въпроси, господин Дали, но не чух отговор на този въпрос, а той е от съществено значение. Та, господин Дегохт явно е, е вездесъщ, е, при това с едни е, неоснователни аргументи. Съжалявам, въпросът бе зададен на докладчицата. Аз не мога да задължа комисаря да отговори. Предполагам, че той отговори, но от неговата преценка ще, ще зависи да ви отговори по-нататък. Позволете ми с това да закрия разискванията и да пристъпим към следващата точка от дневния ред. The, uh, the... Следващата точка в дневния ред е, е въпрос към съвета и комисията по прегледа на акта за малкия бизнес, така наречения Small Business Act. Speaker.